Скъпи колеги, моля ви да заемете местата си. Ако обичате. La séance est reprise. Тъй откривам заседанието. Тази сутрин е посветена на поредица от гласувания. Първите две са гласувания по следващата МФР. Доклад по собствена инициатива на колегите Обрихт и Тома. А вторият доклад е реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз на Дюпре и Левандовски. Моля ви да поставите картите за гласуване в устройствата, за да направим проверка на устройствата. Le scrutin est ouvert. Моля, гласувайте. Le scrutin est ouvert. Гласувайте. 27 карти са поставени в устройствата. Двама колеги не са гласували, макар че са поставили картите си в устройствата. Станахме 26. Сега да видим кой е 27-я. Край на гласуването. Първо гласуваме доклада по собствена инициатива. Следващата МФР е след 2020 година, 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се 50 за, против, въздържали се, отхвърля се 52 за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се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 против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 89. Ки е контр? Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 13 на 12 гласа. Всъщност отхвърля се, поправя се председателя. Отхвърля се. Компромис 5 за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 против, въздържали се, приема се 138 за, против, въздържали се, отхвърля се 139 за, против, въздържали се, приема се 140 за, против, въздържали се, отхвърля се 141 за, против, въздържали се, отхвърля се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 въздържали се, отхвърля се 147 за, против, въздържали се, отхвърля се 148 за, против, въздържали се, отхвърля се 149 за, против, въздържали се, отхвърля се 151 и 2 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 155 за, против, въздържали се, отхвърля се 154 за, против, въздържали се, отхвърля се 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 е оттеглено, 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се 164 за, против, въздържали се, отхвърля се 165 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се 160. Искате да проверим? 168 да проверим. Моля, гласувайте.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 въздържали се, отхвърля се 191 за, против, въздържали се, отхвърля се 192 на две части. Първа до други програми за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се 228 за, против, въздържали се, приема се. 231, 2, 4, 5 могат да се гласуват амблок по параграфи 9, 42 и 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против. Добре, това е било част от гласуването Амблок. 237 тогава. Двеста за, против.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 въздържали се, отхвърля се 26 компромис за, против, въздържали се, приема се компромис 27 за, против, въздържали се, приема се компромис 28 за, против, въздържали се, приема се компромис 29 за, против, въздържали се, приема се компромис 30 за, против, въздържали се, приема се Изменение 312 за, против, въздържали се, отхвърля се 314 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против,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 Край на гласуването. Приема се 19 на 15 гласа, 362 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 391 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 412 за, против, въздържали се, отхвърля се. 413 за, против, въздържали се, отхвърля се. 414 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, приема се. 416 и 417 идентични за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се. 418 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 435 за, против, въздържали се, отхвърля се, 436 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. А, искате ли да 472 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. 496 за, против, Нека да проверим режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 13-19-497 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 506 с разделно гласуване от името на НВ и социалистите. Първа част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Изменени 508 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. 510 за, против, въздържали се, отхвърля се, 519 за, против, въздържали се, отхвърля се, 47 компроми за, против, въздържали се, приема се. Изменение 530, две части. Първата част до Education and Health Care, против, е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 536 за, против, въздържали се, приема се. 535 за, всъщност то пада. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 500, 556 за, против, въздържали се, отхвърля се. 569 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 51 приема се. Изменение 599 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 52 за против, въздържали се, приема се. Изменение 612 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 53 за против, въздържали се, приема се. Изменение 604 за против, Нека да проверим режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 20 на 16 гласа. 628 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 54 за, против, въздържали се, приема се. 629 за, против, въздържали се, отхвърля се 639 за, против, въздържали се, отхвърля се 640 за, против, въздържали се, отхвърля се 642 за, против, въздържали се, отхвърля се 644 за, против, въздържали се, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим електронно. 644 гласуваха ли всички? Край на гласуването. Да. Отхвърлено е с 22 гласа на 14. 645 за, против, въздържали се, отхвърля се. 646 за, против, въздържали се, отхвърля се. 647 за, против. Нека да проверим електронно режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Шестнайсет на 16, но има, че отхвърля се с малко. Компромис 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 659 за, против, въздържали се, отхвърля се 660 и 61 са идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 663 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 662 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 664 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 57 Приема се изменение 676 в две части. Първа част до Gender Balance. Коза. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Коза. Против. Въздържали се. Нека да проверим режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 14 гласа. 677 в две части. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. За? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 58 компромис. За? Против? Въздържали се. Приема се. 59 за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 591. Гласува се втората част само с устно изменение. Кой е за? Против? Нека да проверим електронно режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 18 на 16, един въздържава се. Компромис 60. Кой са? Е Против? Въздържали се. Приема се. Моля, вдигайте добре ръка. Компромис 61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 62 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по параграф 97 да се добави едно изречение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 63 за, против, въздържали се, приема се. 680 е изтеглено, 682 за против въздържали се, 683 за против въздържали се, приема се, 172 пада, 679 също пада. И сега преминаваме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 е, няма да се гласува. 27 за, против, е, въздържали се, отхвърля се. Компромис 65 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към становищата, за да ги намалим. Речи C за АВКО не гласуваме. За бюджетен контрол гласуваме блок за всички становища, които не са включени. Кой е са? Господин Дюпре? Искате разделно гласуване? Добре разделно гласуване по 6 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 10 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 14 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 17 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 18 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 19 за? Против? Въздържали се? от отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. По параграф в Комисията по риболов, параграф 13, кой е за? тук се раз... Смятате ли, че може да гласуваме глобално, господин Депре? Да, с изключение на 29 и 30. И така, 13 до 27. Добре, искат, може да го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 против, въздържали се, отхвърля се 32. За, против, въздържали се, отхвърля се фет, всичко е покрито. Енви, 2. За, против, въздържали се, отхвърля се 4. За, против, въздържали се, отхвърля се 13. За, против, въздържали се, отхвърля се 15. За, против, въздържали се, отхвърля се 19. За,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 2, 20, 21, 31, 34, 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега целият текст с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 29 на 4 гласа и 3 въздържали се. Да поздравим докладчика. Докладчиците Олбрихт и Тома, благодаря на докладчиците в Сянка и всички участвали в подготовката на компромисите. Няколко минути да си поемем дъх.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 Bon, vous êtes prêts pour les ressources, les nouvelles ressources propres? И тъй преминаваме нататък. Собствените ресурси. Благодаря на нашите докладчици и на всички, които допринесоха за изготвянето на списъка за гласуване и компромисите. Vous êtes prêts Donc nous avons à nous prononcer maintenant. И Сега ще се произнесем по доклада по собствена инициатива на колегите Дюпре и Левандовски. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема. отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали се, отхвърля се 15 за, против, да проверим. Електронно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 на 17 гласа. Изменение 3 отпада. Компромис 3 за. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 е оттеглено. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, компромис 19. Извинява се председателя, забравих 89. Изменени 89 за, против. Не е ясно. Не виждам всички ръце, така че да гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 20 на 14. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против,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 Изменения 99, 100, 102, 105, 111, амблок. За, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 107 за, против, въздържали се, отхвърля се 106 за, против, въздържали се, отхвърля се 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116, 18, 20, 24 и 26. Гласуваме генблок. Кой е за тези изменения? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 24 за, против. Въздържали се? Приема се. Компромис 25 за, против въздържали се, приема се. Параграф 42, изменение 125 за, против, въздържали се, да проверим електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27 а, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 50 Изменение 143 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 28А за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28Д за, против, въздържали се, приема се. NV5 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 157 отпада. Компромис 28 е за. Против. Въздържали се. Приема се. 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164 за. Против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 не са покрити, следователно да ги гласуваме блок за, против, въздържали се, отхвърлят се. И сега гласуваме целият текст с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Пак искам да кажа, че не получаваме 36-я глас. Благодаря. Край на гласуването. 31 на 4 гласа и един въздържал се. Приема се. Да поздравим колегите Жерар Дюпре, и Януш Левандовски, които успяха да мобилизират 31 гласа, като говориха в един глас. Поздравление също така и за нашите сътрудници. Bon. Alors, ça n'est pas parce que vous avez voté sur le... Не защото гласувахте за международната рамка и а, е, не трябва сега да подценяваме следващия доклад, защото сме гласували за другите важни неща. Сега позволете ми да подчертая необходимостта. Значи имаме едно изменение, което не е допустимо. Става дума за текст за въглищата и е, стоманата. Трябва да се каже да или не. Гласуваме електронно по този текст, е, който не е обект на изменение. Е, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Одобрено с 28 гласа за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравление на докладчика. Да, благодаря. Благодаря за това, че благодаря за вашите аплодисменти. И така сега преминаваме към глобализацията в делото Ериксон. Това е по доклада на колегата ни Урма Спад. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7 за, против, въздържали се. Сега режим на гласуване по изменение 7. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 23 на 7. Извинявайте, ли, ви да гласувате ясно. Следващо изменение за, против, въздържали се, не е ясно. Изменение 8 за, против. Режим на гласуване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 проверяваме изменение 17, както се поправи председателя по, 9, по 17 режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се с 18 на 14 гласа. 18 за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 въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. За целият текст сега гласуваме електронно режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването одобрено с 30 гласа за, двама против. Поздравления на докладчика. И сега преминаваме към един друг доклад, който отново се отнася за приспособяване към глобализацията. Това е доклада на нашия колега Естебан Гонзалес Понс по делото Галисия. Изменени едно. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменени две. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени три. с разделно гласуване, което беше поискано от докладчика. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част, за? Против? Въздържали се? Не е съвсем ясно. Проверяваме електронно режим на гласуване за втората част.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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 гласа за, един против, един въздържал се. Поздравление за докладчика. Сега преминаваме към текста на колегата Инесе Вайдере за определене на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в споразумението за, преди... за партньорство в областта на рибарството. Е, гласуваме електронно, поименно, по целия текст. Всъщност има два гласа. Първо, два пъти гласуваме. Първо за споразумението за партньорство. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И по цялото становище а, електронно гласуване, по именно режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Двама души, които са се регистрирали, не са гласували. Край на гласуването. 27 гласа за, 3 против, 1 въздържал се. поздравления на докладчика. И сега преминаваме към финансовите инструменти. Е, това е междинен преглед е, за 2017 година и бъдещата структура след 2020 е, година. За изменение едно, кой е за? Против. Не е много ясно. Да проверим електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа на 8. Компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 6 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 2 за. Против? въздържали се, приема се. Изменение 9 е оттеглено. Гласуваме по 10. За, против, въздържали се, приеме се. 11. За, против, въздържали се, приема се. 12. За, устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се. Нека да проверим. 13. Режим на гласуване. Край на гласуване. А, отхвърлено с 14 на 17 гласа, Изме... гласа. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против,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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 28 на 4 гласа без въздържали се. Поздравление за докладчика. И сега а, а, преминаваме към бюджета за 2018 година. Това е важен вод. Това са двете благоприятни становища, които гласувахме за Фонда за глобализацията. Господин председател, благодаря ви. Ние гласуваме сега първите две тенденции за бюджета 2018 година и както казахте вие, това са последиците на, кои, на двата доклада, за които гласувахме, на Естебан Паунс и на доклада на господин Паед за Швеция. Ще гласуваме първо за, до, до, за трансфер на 1 милион и 200 хиляди евро от реж, резерва на ЕДФ което е последица от одобряването на господин Паес. и Предлагам да гласуваме за. А втория трансфер е за 720 000 евро, също от резерва резерва на фонда ЕГЕФ е, на докла... според доклада на Гонзалес Понс е, и това е по заявката на а, е, испанското а, пред, пред, правителство. Благодаря господин докладчик. И сега Гласуваме за първия трансфер. Електронно гласуваме, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Има хора, които май са си тръгнали, ама са си оставили картите в машините. Още едно последно усилие, ако обичате. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за 3 а, против. По втория трансфер за Галиция режим на гласуване. Край на гласуването. 28 на 2 гласа за. И сега преминаваме към другите раздели. И ще дам думата на нашия докладчик Ричард Ашвард. Благодаря, господин председател. Два трансфера се искат е, този път. Е, първо за изменение на плана на Комитета за регионите, втори каса Европейския парламент. Първият трансфер, трансфер се отнася до плана на Комитета за регионално развитие от постоянни към временни разходи. Добрата новина тук е, че всъщност ще се реализират е, економия в размер на 389 евро и 60 цента за 10 е, месеца. Второ, Втория въпрос е малко по-сложен и каса трансферите на Европейския парламент. Като цяло DigiCom поиска да, на трансфер на, на 3 милиона евро от ред 3.2 към ред 4.1 това са разходи за информация и публични събития. Това са е средства, които се прехвърлят към а, щатни служители, политически групи. Това се прави във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент е, и дават възможност е, на европейските офиси за връзка да наемат още 49 служители, които да работят по стратегията за комуникацията. През ноември бюрото е, реши да провежда децентрализирана информационна кампания и тези разходи и тези трансфери са свързани с това. Наясно съм, че голяма част от вас е, имат съображения. Аз в това число ние изпратихме писмо на генералната дирекция, да запускаме обяснение. А, получихме задоволителен отговор от Digicom. Те отговориха на въпросите към тях. Единственото, което бих казал, че че Единственото съображение, което аз имам е, че обсъждаме кампанията през 2019 е, година, през 2018, е, то само 3 седмици, след като бюрото реши да има децентрализирана информационна кампания. Аз не съм доволен, говорих е, с Пол Рюбих и за бъдеще трябва да видим. Както да е, обаче Колеги, разполагаме с отговорите на нашите въпроси. Изисква се да гласуваме и аз не виждам защо да сме против. Благодаря, господин докладчик. Тук присъства генералният директор на ГД Комуникации Смятате ли, че би било полезно да го чуем по тази тема, за да няма раздразнение, което е напълно уместно за това, че трябва да правим промени в бюджета за края на 2017 година и съответно да се внасят и тези изменения. Ние изпратихме писмо на DGCOM. Те ни е, дадоха адекватен и всеобхватен отговор. Но колегите, понеже имат резерви, може да искат да получат повече разяснения от DGCOM и тъй като DGCOM са тук, може пък да им дадем думата да се изкажат. Има ли въпроси? Не виждам. Става дума за прехвърляне на средства. Трябва да гласуваме. Първо за тези 49 работни места електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Все още виждам, че една карта не се използва. Край на гласуването 23 на 5 гласа приема се. И за служителите на Комитета на регионите, там няма нужда да гласуваме. Ако няма възражение, сме приели предложението. По политиката в областта на сградния фонд няма гласуване, което означава, че с това ние изчерпихме дневния си ред. Следващото заседание е на 8 март от 9 до 12.30. Благодаря ви, колеги, за това, че присъствахте, за да гласувате по толкова важни въпроси за бъдещето.